Okay. Good morning, everybody. Добро утро, колеги. Нека започнем с нашата работа тази сутрин. Първата точка дневния ред е докладът на комисията от 2016 година за Турция. Нека започнем с гласуването. Компромис първи за, против, въздържали се, прието. Втор, втори компромис, за, против, въздържали се, прието. Компромис 3, за, против, въздържали се, прието. Четвърти компромис, за, против, въздържали се, прието. Компромис пети за, против, въздържали се, прието. Шести за, против, въздържали се, прието. Седми компромис за, против, въздържали се, прието. Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Прието. Осно изменение 2 на господин Валеро. За. Против. Въздържали се. Нека проверим, моля. Проверка на устно изменение 2. I close the vote. Край на гласуването. Прието е. Компромис 9. За, против, въздържали се, прието. Десети компромис за, против, въздържали се, прието. Изменение. 206 за, А, извинявайте, гласуваме и компромис 11 за, против, въздържали се, прието. Двеста и шесто, първата част, за, против, въздържали се, прието. Втората част, за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 2. За, против, въздържали се, прието. Компромис 13. За, против, въздържали се, прието. Компромис 14. За, против, въздържали се, прието. 15. За, против, въздържали се, прието. Компромис 16. За, против, въздържали се, прието. Изменение 299 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 17 за, против, въздържали се, прието. Компромис 18 за, против, въздържали се, прието. 18а, 334 и 5 и 342. Онблок за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но нека проверим. I close the vote. Край на гласуването. Прието е. 336. Моля, гласувайте електронно. А, извинявайте, поправя се ораторката. За. Против. Нека проверим. Проверка на 336. one, uh, there is, there is, excuse me, there is one GUE too much. Има един колега от GUE в повече. Someone from GUE, okay. Now it's okay. Now it's okay. Сега всичко е наред. Край на гласуването. Отхвърлено е. 339 за. Против. Прието е. Не, отхвърлено е. Отхвърлено. 343 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. 343. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромис 19 за против, въздържали се, прието. Компромис 20 за, против, въздържали се, прието. 374 за, против, въздържали се, прието. 396 за, против, против, въздържали се, отхвърлено. 397 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 21 за, против, въздържали се, прието. Сега преамбюла За четвърто изменение за. Против. Въздържали се. Прието. Пето за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Шесто. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 7 и 8. За. Против въздържали се, отхвърлено. Девето, девето, отхвър... отхвърлено 7 и 8, девето, за, против, въздържали се, нека проверим. close the vote. It's approved. Прието е. Компромис 22 за, против, въздържали се. Прието е. 23 за, против, въздържали се. Прието е. 17 изменение. Не, 20, 21 и 22 за, против, Въздържали се. Отхвърлено. 23 и 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 25 за. Против. Нека проверим 25-то. Край на гласуването. Прието е. 14. 24 е, компромис, извинявайте. За, против, прието. 300. За, против, въздържали се, прието. 31, 32, 33. За, против, въздържали се, прието. 34 и 35. Ето пада. 36 за. Против. Can you show your hand? Uh, four. Against. За. Против. Въздържали се. Прието е. 37. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 38. За против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на 38. I close the vote. Край на гласуването. Прието е. 39 за, против, въздържали се, прието е. 400 за, против, въздържали се, прието. Компромис 25, за, против, въздържали се, прието. 43 за, против, въздържали се. Нека проверим 43-то. Край на гласуването. Прието. Е така, крайното гласуване на проекта доклада. Гласувайте електронно, моля. I close the vote. It is approved. Край на гласуването прието е. Then we come to Our next item, which is uh, Council decision on the conclusion on behalf of the European Union of the political dialogue. Следващата точка е за споразумението с Република Куба. И така, компромис едно. За, против, въздържали се, прието е. 84. За, против, въздържали се, Отхвърлям. 285. За, против, въздържали се. Нека проверим, нека проверим 85-то. I close the vote. Край на гласуването. Rejected. Отхвърлено е. 87 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. Проверяваме 86-то. <laughs> I close the vote. Край на гласуването. Отхвърлено е. 87. За. Против въздържали се, отхвърлено. 88 за, против. Нека проверим 88. I close the vote. It is rejected. Отхвърлено е. 89 за, против, въздържали се, Отхвърлено. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Прието. Четвърто. За. А, извинявайте, трети компромис. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Прието. 118. А не, извинявайте, компромис 5. За, против, въздържали се, прието. И сега 118 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 6. За, против, въздържали се, прието. 116 за, Първата част за, против. Нека проверим. 126, първата част, моля. Край на гласуването. Отхвърлено е. Втората част за, против, Отхвърлено. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Лечек, лечек, лечек. Проверка, моля, на компромис 7. Compromise. Compromise. Uh, I close the vote. It's sorry. Approved. And then we don't vote. Прието е. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието е. 134 за, против, нека проверим. I close the vote. Отхвърля се. Компромис на изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 138 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 151 за. Против. Нека да направим проверка по 151. Край на гласуването. Отхвърля се. 152 за. Против. Въздържали са. Отхвърля. Искате ли проверка? Не. Компромис 12 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 14 за. Извинете. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се. Приема се 166 за,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 въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се, отхвърля се, струва ми се. Нека да направим проверка. I think it's rejected, but I don't know. Yeah, it's okay. I close the vote. It's, it's rejected. 35. 35. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка. Заповядайте. Let's check. I close the vote. It's rejected. Отхвърля се. 36 за. Против. Въздържали се. Струва мисля, че се отхвърля. 38. Отпада 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка. По 41 проверка. I close the vote. Край на гласуването. Благодаря, господин Кел. 51 за. Против. Въздържали се? Нека да направим проверка по 51. I close the vote. Край на гласуването. Rejected. Отхвърля се. 52 за. Против въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да направим проверка. I close the vote.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 24. Компромис на измерение 24. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 62. За, против, въздържали се, отхвърля се електронна проверка. No, no, по 62. Край на гласуването. Отхвърля се. 63 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66 за. Има грешка. 66. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 64 65 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 67 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 68 и 69. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71 за. Против въздържали се. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 25. За. Против въздържали се. Нека да направим проверка по компромис 25. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. 75 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменения 4 и 5 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. По изменение 6. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Гласуване по становището на комисията ДВ, ДВ1 Анблок. Така ли? Съгласни ли сте да гласуваме анблок? Не, в такъв случай гласуваме едно по едно. 9-1 за, против, въздържали се, приема се 9-2 за, против, въздържали се, приема се 9-3 за, против, въздържали се, приема се 9-5 за, против, въздържали се, приема се 9-7 за, против, въздържали се, приема се. 9-8 за, против, въздържали се, приема се. 9-13 за, против, въздържали се, приема се. Гласуване по становището на комисията Инта. Инта 1 за, против, въздържали се, приема се. Инта 2 за, против, въздържали се, приема се. Инта 4. За, против, въздържали се, приема се. Инта 5. За, против, въздържали се, приема се. Инта 6 за, против, въздържали се, приема се. Инта 7 за, против, въздържали се, приема се. Инта 8 за, против, въздържали се, приема се. Инта 10, 9 за, против, въздържали се, приема се. След това Инта 14 за, против, въздържали се, приема се. Инта 15 за, против въздържали се приема се, инта 17 за, против въздържали се приема се, инта 19 за, против въздържали се приема се, крайното гласуване по доклада. Край на гласуването. Приема се. След това преминаваме. Political dialogue към решението на съвета за споразумението с... за политическия диалог с Куба. Нека да гласуваме. Точка 1. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега електронно гласуване по цялата проектопрепоръка. Край на гласуването. Приема се. is mine. Okay, okay, okay. Okay, let's go on to our next item, EU political relations with... Следващата точка – политически отношения между Европейския съюз и АСЕАН. Компромис едно за. Против, въздържали се, приема се. Компромис две. За, против, въздържали се, приема се. Компромис три за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се. Приема се 88 за, против, въздържали се. Електронна проверка. По 88. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Още не е добре. Отхвърля се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 112. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 113. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Струва ми се. Нека да направим проверка. 113. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 114. За. Против. Въздържали се? Приема се. Струва ми се, че се приема. 115. Искате проверка. По 114. Проверка. Край на гласуването. Приема се. По 115 за. Против. Въздържали се. Приема се. 116 за. Против. Въздържали се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 134, 132, 132 за, против, въздържали се, отхвърля се 133 за. Още веднъж. Кой е за? 133. Против, въздържали се, отхвърля се. Приема се. Вярвам ви, 133, моля. Искате ли да проверим 133? Нека да проверим 133. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. 134 за. Против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 I close the vote. На гласуването. Приема се 140 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. 141 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 152 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против. Нека да проверим. 154. I close the vote. на гласуването. Отхвърля се. 157. За. Против. Въздържали се. Да проверим 157. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 158 за, против. Може ли по-високото вдигнете ръка? 158 за, против. Въздържали се. Да проверим. 100 сте съгласни, 158 се приема. 160 за. Против. Въздържали се отхвърлят се. 161 за. Какво искате да проверим? 160. Така ли? Добре. Нека да проверим 160. Край на гласуването. Приема се. 161 за. Против. Въздържали се. Приема се. 162 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И така. Стигаме до 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10. За против, въздържали се, приемат се. Изменение 22. За. Да, изменение 22. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се компромис 11. За. Против, въздържали се, приема се. Изменение 29. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Компромис 12. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 37. За, против, въздържали се, приема се. 38 и 39. За, против, въздържали се, отхвърля се. 40, 41, 42. Кой е за? Против? въздържали се, приема се 43 за. 43 отпада. Компромис 13 за. Против, въздържали се, приемат се. И така стигаме до изменение 60. Кой е за? 41. 61 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Добре. Нека да проверим 61. 61. Край на гласуването. It's rejected. Отхвърля се. We never, we never voted on what? Не гласували какво? Не гласувахме го. 62. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 63. За. Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Компромис 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Така стигаме до изменение 67. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 68. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърлят се. И така стигаме до точките в преамбюла. Първото е кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Номер 2. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. 7. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 8. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 9. За. Против. Отпада. 10. За. Против, въздържали се, приема се. 11. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 12. Кой е за? Против? Е, въздържали се? Приема се. 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 14. Кой е за? Против? Е, въздържали се? Да проверим. 14. Край на гласуването. Приема се. 15. Кой е за? Против. <clears throat> Въздържали се. Приема се. 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Нека сега да гласуваме електронно проекто доклада. Vote, Край на гласуването. Приема се. Нека сега да минем към следващата точка. Коя тя? Е Индия. Политическите отношения с Индия. Нека да започнем с изменение 35-то. Кой е за? против, въздържали се, приема се 36 за, против, въздържали се, приема се 37 за, против, въздържали се, отхвърля се 38, <clears throat> кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 5 за, против, въздържали се, приема се 48 кой е за? Против, въздържали се 49. За. Против, въздържали се, отхвърля се 50. Кой е за? Въздържали се, отхвърля се 51. Въздържали се, отхвърля се 52. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се 53. За. Против, въздържали се. Нека да проверим. 53. Has voted? Гласувахте ли, колеги? Все още не. Край на гласуването. Приема се. Вдигате ръка по-високо. 54. Кой е за, кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 55. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 56 за. Въздържали се, отхвърля се. 57 за. Против, отхвърля се. Компромис 6. Приемат се 65 до 66. 68. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 82. За. Против. Въздържали се. Приема се. 84 няма гласуване. По него 85. Приема се 87. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 89 за, против, въздържали се, приема се. 90, 91. <clears throat> Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 93. За, против, въздържали се, приема се. 94. За, против, въздържали се, отхвърля се. 95. 90 <clears throat> 95 отхвърля се 96 за, против отхвърля се 97, 98 за, против отхвърля се 99 за, против въздържали се отхвърля се 100 за, против въздържали се отхвърля 101 кой е за, против въздържали се Одобрява се 102 за. Отхвърля се 103 за, против, въздържали се, отхвърля се 104 за, против, въздържа се, отхвърля се. Компромис 8. Кой е за? Против, въздържали се, приема се 112. Не, компромис 9. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Точка 15. <clears throat> 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 отхвърля се. 114 115 за, <clears throat> против, въздържали се, приема се. 116 Отхвърля се 117. Въздържали се. Приема се 118. За, против, въздържали се, нека сега да проверим. Мисля, че се одобрява. 119. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 10. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сега отиваме към 128. <clears throat> За. <clears throat> Против въздържали се, приема се. 129, 130 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 Отхвърля се. 135 за. Против. Въздържали се. Приема се. 136. И така. <clears throat> Стигаме до 137, 138. За. Против. Отхвърля се. Нека да проверим. Да проверим 137, 138. I close the vote.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 За, против, въздържали се, приема се 144. Приема се 145. За, против, въздържали се, отхвърля се 146. За, против, въздържали се, но не съм много сигурна в резултата. Приема се. Добре. Искате ли да проверим? Да проверим тогава. Проверяваме 146. Край на гласуването. Приема се. Компромисът 11 <clears throat> за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до компромис 13 за. Против въздържали се, приема се 152. Приема се 157 за. <clears throat> Против отхвърля се 158 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 14 за. Против въздържали се 171 за. Против въздържали се 100. <clears throat> Отхвърля се 172 за против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, подобрява се 183. За, против, отхвърля се 183. 184. 186. Приема се 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 за, въздържали се. Не е съвсем ясно. Нека да проверим 193. I close the vote. It's Край на гласуването. Приема се. 194 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до точките в преамбюла. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, е, въздържали се, приемат се. <clears throat> Едно. Компромис 3. За, против, е, въздържали се, приема се 30, 24, 25. Отхвърлят се. Стигаме <clears throat> до компромис 4. Кой е за? Против. Е, въздържали се, приема се. Изменение 33. За. Против. Въздържали се. 36. 6. Отхвърля се. Преамбюла 3. За. <clears throat> Против. Отхвърля се. 4. Против. За. Против. Да проверим това изменение 4 към преамбюла. Нека да проверим. Close the vote. на гласуването. Отхвърля се 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се електронно гласуване на проекто доклада. It's Край на гласуването. Приема се, нека да минем към следващата точка за корупцията и човешките права в трети държави. Може ли да видите числата ли не се виждат резултатите от гласуването? It was 60 uh, voting, 46. Е така. Виждате цифрите. Преминаваме към следващата точка. Както казах, това е права на човека и корупция в трети държави. се едно за, против, въздържали се, прието. Устно изменение едно за, против, въздържали се, прието. Едно, три, пет. Не. Едно, 133 за, против, прието. 134 за, против, отхвърлено. 135 за, против, въздържали се, отхвърлено. 136 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 2 е за, против, въздържали се, прието. 141 за, против, въздържали се, прието. 142. Извинявайте, 143. За, против, въздържали се. Прието. Компромис 3 за, против, въздържали се. Прието. Измен. Чет... Четвърти компромис за, против, въздържали се. Прието. 153 за, против, въздържали се. Прието. Компромис 5 за, против, въздържали се. Прието. 161. Първата част. За, против, въздържали се, прието. Втората част. За, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на втората част на изменение 161. I close the vote.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 Компромис 6. За, против, въздържали се, прието. 169 за, против, прието. 170 за, против, въздържали се. Проверка. Checking. Close the vote. Край на гласуването. Отхвърлено е. 171. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено, мисля. Проверка. Okay, 171. I close the vote. It's adopted. Прието е. 172 за, против, въздържали се, прието. 173. Извинявайте, 174 за, против, прието. 175 за, против, въздържали се, прието. 176 за, против, въздържали се, прието, 177 за, против, въздържали се, прието, 178 за, против, въздържали се, прието, 179 за, против, въздържали се, прието, компромис 7 за, против, въздържали се, прието, 184 за, против, въздържали се, прието. 185 за, против, въздържали се, прието. 187 за, против, въздържали се, прието. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието. 192 за, против, въздържали се, прието. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието. 199. За, против, въздържали се, прието. Компромис 10. За, против, въздържали се, прието. 198 за, против, въздържали се, отхвърлено. 201 за, против, въздържали се, отхвърлено. 202 за, против, въздържали се, отхвърлено. Проверка. Да, let's close the vote. 59. <laughs> We are closing the vote. It's adopted. Прието е. 203. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 11. За. Против въздържали се, прието. 208 за, против, въздържали се, отхвърлено. 209 за, против, въздържали се, отхвърлено. 210 за, против, въздържали се, отхвърлено. 211 за, против, въздържали се, Проверка. I'm not sure. Let's check. 211. Let's close the vote. It's approved. Compromise 12. For... 12 компромиса. Против, въздържали се. Прието. 207. Отхвърлено. 218 за, против, отхвърлено. 219 за, против, въздържали се, прието. 220 за, против, отхвърлено. 221 за, против, въздържали се, прието. 222 за, против, въздържали се, отхвърлено. 223 за, против, въздържали се. Прието. Компромис 13 за, против, въздържали се. Прието. 226 за, против, въздържали се. Прието. 227 за, против, въздържали се. Прието. 228 за, против, въздържали се. Прието. 229 за, против, въздържали се. Прието. 230 за, против, въздържали се, прието. Компромис 14 за, против, въздържали се, прието. 234 за, против, въздържали се, отхвърлено. 235 не, не се гласува. 15 компромис за, против, прието. 237 за, против, въздържали се, прието. 239 за, против, въздържали се, прието. 240 за, против, въздържали се, прието. 241 за, против. 241. Проверка. Although I think it's approved, let's see. Two for one. It's a, I think it's approved. Uh, let, let's close the vote. It's approved. Compromise 16. For, against, 16 за, против, прието. 244 за, против, въздържали се, прието. 245 за, против, въздържали се, прието. Компромис 17 за, против, въздържали се, прието. 249 за, против, въздържали се, отхвърлено. 251 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 18 за, против, въздържали се, прието. 255 за, против, въздържали се, Проверка. Would like to check. Let's check 255. 255. Let's check. 255. I close the vote. Oh, no. I close the vote. 56. It's rejected. Reject. Отхвърлено. 256 за, против, въздържали се, отхвърлено. 257 за, против, въздържали се, отхвърлено. 258 за, против, въздържали се, прието. А, проверка. Let's check once again. Adat Kuson. Let's check. I close the vote. It's rejected. Tenok 259 for against. 259 за, против, Прието. 261 за. А, извинявайте, 260 за. Против. Въздържали се. Прието. 261 за. Против. Въздържали се. Проверка. Let's check. 261. Let's check. I close the vote. Край на гласуването. Прието е. 262 за. Против. Въздържали се. Отхвърлям. 263 за. Против. Въздържали се. Прието. 264 за. Против. Въздържали се. Прието. 265 266, т.е. за, против, въздържали се, отхвърлено 267. Искате проверка на 266. Добре, проверка. I close the vote. It's adopted. Hmm. thanks, thanks. Uh, 267, 4. Against. 268 е, за, против, въздържали се. Прието. 269 за, против, въздържали се. Прието. Компромис 19 за, против, въздържали се. Прието. 272 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 273 за, против, въздържали се, прието. 274 за, против, въздържали се, отхвърлено. 275 за, против, въздържали се, отхвърлено. 276 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 20. За, против, въздържали се, прието. Две осем пет за, против, въздържали се, прието. 286 за, против, въздържали се, прието. 288 за, против, въздържали се, прието. 289 за, против, въздържали се, прието. 287 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 21 за, против, въздържали се, прието. 22 за, против, въздържали се, прието. 23 за, против, въздържали се, прието. 24 за, против, въздържали се, прието. 25 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 22 за, против, въздържали се, прието. Компромис 23 за, против, въздържали се, прието. 34 за, против, въздържали се. Проверка на изменение 34. Thanks. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърлено. 34-ти компромис. 24-ти. За, против. Прието. 48 за, против. Въздържали се. Проверка. To be sure. I close the vote. It's rejected. Отхвърлено. Компромис 25 за, против, въздържали се. Прието. 57 за, против, въздържали се. Против. Въздържали се, прието е. 58 за,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 Край на гласуването. Отхвърля се. 93. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 94 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се 97 за, против, въздържали се, приема се 98. Проверка по 97 по 97. Питера, 97. Might not be that. 59 I close the vote. Край на гласуването. Мисля, че се приема. Благодаря, че поискахте проверка. 98 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 33 за, против, въздържали се. Приема се. 115. По компромис 34 за, против, въздържали се. Приема се. 115 за, против, въздържали се. Приема се. 116 за, против, въздържали се. Приема се. 100 120 за против. Отново 120 за против въздържали се отхвърля се. Нека да проверим по 120. Край на гласуването. Приема се. Моля, вдигайте високо ръка, защото не мога да ви видя е хубаво. 122. Против. Въздържали се. Приема се. 124 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се.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 само по втората част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 9, 3. За, против, въздържали се. Отхвърля се 9-5 за, против, въздържали се. Приема се 9-7 за, против, въздържали се. Приема се 9-8 за, против, въздържали се. Приема се 9-9 10. За, против, въздържали се, приема се. Дева 11 за, против, въздържали се, приема се. Дева 15 за, против, въздържали се, приема се. Дева 16 за, против, въздържали се, приема се.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 още два доклада. Не, още един доклад. Крайно гласуването. Приема се. Продължаваме. 47-3-4, казва председателката въздействие на международната търговия и търговските политики на Европейския съюз върху световните вериги със създаване на стойност. Изменение 9. За, против, възражали се, приема се. Добре, електронна проверка. Let's check. I close the vote. It's adopted. Край на гласуването. Приема се. Now, amendment 10. Изменение 10 на две части. По първата за, против, въздържали се е, отново. По първата за, против, въздържали се електронна проверка. Not sure.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 Продължаваме по втората част. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Отхвърля се, съжалявам. Проверка, добре, нека да проверим. Second part. Проверка по втората част на изменение 10. Край на гласуването. Окей. Okay. Let's go on amendment 13, first... Изменение 13, първата част за против, въздържали се, приема се. По втората част за против, въздържали се, приема се. Компромиси е едно. Проверка по втората част. Изменение 13, втора част. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 на две части, разделно гласуване по първата част. За, против, въздържали се, отхвърля се по втората за моля, вдигайте ръка високо. Повтор, първата част на изменение 15. Моля, гласувайте. I close the vote. Край на гласуването. Приема се по втората част. За, против, въздържали се. Отново, нека да направим проверка. I close the vote. It's rejected. You see, different, different. Отхвърля се. Подходът е различен. Компромис 2. Против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали. Компромис 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Моля, вдигайте ръка. Компромис 3. Компромис 3. Only 52. I closed, closed the vote. So it's adopted. Compromise... Край на гласуването. Компромис 4. За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 Нека да направим проверка. 38. По 38 изменение. It's not. I close the vote. It's approved. Then amendment 40. Край на гласуването приема се изменение 40 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за. Отпада. 42 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 50 е оттеглено. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка по компромис 8. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 51. За, против, въздържали се. Приема се. Uh, Искате ли да направим проверка по изменение 51? Изменение 51. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 27 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 27. 27. It's not clear. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. 53. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 то за, 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 57 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Проверка по 57. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се. Приема се. Разделно гласуване, изменение 4 по първата част за, против възражали се, приема се по втората част за, против възражали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против възражали се, приема се. Изменение 6 за, против възражали се, приема се. Компромис 11 за, против въздържали се, Приема се електронно гласуване по проекта становището с приятите изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря много за вашето търпение. Почивка две минути.

Yes, and we will continue our meeting with... Продължаваме с 18-та точка в дневния ред. Размяна на мнение с господин Мартин Коблер, специален представител на генералния секретар на ОНЕ и ръководител на мисията на ОНЕ в Либия. Благодаря ви много за това, че сте тук за втора размяна на мнение с нашата комисия. Последния път, когато бяхте тук, беше през 2016 година. И високо ценим това, че сте на разположение за срещи с нас. Господин Коблер, бяхте назначен през 2015 година е, и ви беше възложена огромна по своята тежест задача, а именно да се прилага споразумението за Либия. И, и днес това споразумение остава единственият път напред за хората в Либия. Хората в Либия трябва да се ангажират с процеса за преход към преминаване към върховенство на закона в своята страна. Миналата година говорихте за сигурността и казахте, че работата започва а, на практика от нула. Казахте, Либия, положението в Либия е почти като а, това в Ирак. И казахте, че има безпокойство от присъствието с Даеш. Сега такова безпокойство няма, но е изключително важно да се убеди, обедини структурата на осигуряваща сигурност в Либия. На 23 май бе повторено е, повторен ангажимент за суверенност, териториален интегритет на Либия и национално обединение. Наскоро немски италиански, италианския министр на вътрешните работи призоваха е, за мисия на границата между Либия и Нигерия. 351 382 мигранти са записани в Либия, основно от Нигерия, Египет и Судан. Положението е доста сложно, що се отнася до сигурността и правата на човека. Същевременно изглежда, че Европейският съюз се безпокои основно от факта, че Либия е страна на преминаване за мигранти, докато всъщност страната има нужда от много по-сериозна подкрепа. Благодаря ви много. Давам ви думата за коментар. Благодаря ви много. Благодаря, че поканихте тук. Първо, нека да изразя своите съболезнования във връзка с случилото се в Бамако. Вчера трябва да има консолидирани усилия, не само в Либия, но и в съседните страни и в региона като цяло. Днес е денят на беженците, световният ден на беженците и в крайна сметка това е важна част от нашата дискусия. За мен е удоволствие. Много се радвам, че отново мога да съм тук. Това демонстрира интерес на Европейския съюз, интерес на Европейския парламент и на Комисията по външни работи към темата. Радвам се, че за втори път имам възможност да ви дам информация за събитията в Ливия. Това вече е един от последните ми работни дни. Приключвам работата си на тази позиция на края на месеца. И за това бих и желала да ви разкажа накратко как протекоха 20-те месеца, в които вземах тази длъжност. Какво постигнахме? Всички ние заедно, международната общност, не само Ханс Милер и аз, но в сътрудничество с цялата международна общност. Постигнахме три неща. Първо, е, възоснова на либийското политическо споразумение е, се опитахме да е, предприемем мерки за приложението. Това обаче не се получи, имаше много затруднения. Имаше президентски съвет в Триполи миналата година през есента, нещо, което създаде възможност и за допълнително сътрудничество с европейските страни и е, страните от НАТО. Това беше положението, което виждате на картата от е, е, юни 2016 година. Даш бяха окупирали 240 квадратни километра, ако разгледаме как са се развили нещата от там нататък, виждате, че това вече е доста по-различно. Виждате как стоят нещата сега, тази година. Даеш е, вече не съществува като бизнес модел. Тероризма не е, не се е изчистил, но моделът на Даеш да се окупира територия и да е, се а, учредява халифат, а, тези усилия вече са спрени. Разбира се, не е приключил всичко, но това е едно от основните постижения. Другите постижения са свързани с сравнителното спокойствие, не бих казал стабилност, но поне някакво спокойствие. Нещо, което доведе до увеличение на а, производството на петрол. 240 хиляди миналата година, 900 хиляди тази година. Няма начин, разбира се, да се пропуснат основните проблеми. политически процес е блокиран, президентския съвет работи, но няма одобрение от страна на парламента политическото споразумение за Либия, е, договорено от моя предшественик Бернардино Леон, което бе останало недовършено до моето встъпване в длъжност. През ноември 2016 година аз бях прекарал там вече два месеца и а, а, имаше трудности при приложението на това споразумение. Основните елементи са президентския съвет 9 души а, и а, институциите не работят а, като хората. Президентския съвет не разшири а, своята власт а, над, отвъд границите. А, правителството, националното помирение – а, съществува, но не действа навсякъде. А, на запад виждате а, лилавите зони, в жълто са силите на Мисрата, Бени Балит са в зелено, в силите на Синтан, различни въоръжени групи в Триполи много сложна е ситуацията и реално няма централизирана власт в страната. След като а, изредих постиженията до тук, сега а, ви показвам и отрицателните елементи на наследството, което на своя наследник. А, какви са причините тук? трябва да действаме стратегически, с търпение с Либия, защо тази страна никога не е била държава. Реално, борбата срещу колониализма е била борба на племената. След това дойде Кадафи. 49 години Кадафи. И е, всъщност е, това, което той направи е, е, че е, на, артилерията беше на изток, а пък амунициите й бяха на запад. Нямаше и управлението на страната в тези условия беше изключително сложно, с много репресии. Никога нямаше силни институции, нямаше силно правителство, не е имало силна армия. И реално да, няма как това да се случи от днес за утре. И затова винаги се обръщам към парламентаристите и винаги и аз го имам предвид, защото аз по принцип съм сравнително нетърпелив но винаги казвам, необходимо е търпение, за да се реконструира тази страна. Въпросът е какво да се прави с тази ситуация. Дали има правителство, дали има парламент. Има председател на парламента, има президентски съвет, който управлява, но не разширява властта си. И винаги е, в случаите, когато има политически вакуум, се наместват въоръжени сили. Виждате какво се случва. Това е карта от април тази година. В жълто зоната е много по-широка. Е, това е развитие от последните два месеца. Винаги сме предупреждавали, че ще има безредици на юг и виждате стратегическите точки тук. Северния бряг от Мисрата на юг бяха пре, пре... прекъснати връзките и а, маршал, както се нарече сам той, Хафтар, а, окупира стратегическите летища на юг и стратегическите граници, което означава, че той всъщност прерязва достъпа на доставките от север до юг. И реално става ясно, че споразумението няма как да се приложи на място исторически успех на Бернардино Леон беше, че изобщо има някакво споразумение. Дейтинското споразумение, например, също е, е споразумение, което е, е от огромно политическо значение, но много трудно се прилага. И всъщност приложението зависи от добрата воля на участниците. Политическото споразумение може да бъде прието, приложено само ако има политическа воля то да се приложи. Ако няма, не може да се приложи и това а, всъщност е конфликт, който е, се основава не толкова на религията, колкото на нефта, на парите, на властта. Това е, е залогът. И става дума за милиарди долари. 60 милиарда долара са активите и 70 милиарда е, и инвестициите, всеки иска е, част от тази економика да е негова. Също времено няма нито едно действащо лице, което да има капацитета да обедини нацията е, и да гарантира е, споделяне на властта, защото всеки иска своя дел. От социологична гледна точка нещата стоят така. В е, лилавата част са 70% от залежите на нефт и газ, 30% на изток. Обаче населението е разположено обратното. 70% на, зап... на изток, на Запад, извинете, и е, е, 30% на изток. И така, е, това е един е, економически елемент, който, за съжаление, аз открих твърде късно като е, влиятелен. Е, Работе, опитах се да работя по политическите аспекти за обединението, но този проблем с економиката а, ми стана ясно, че е толкова сериозен едва миналата година. И това е съветът ми и към моя наследник да се занимаем много, в много по-голяма степен с тези коренни причини. Има две теми, по които работим. Първо борбата срещу тероризма. Тя действа сравнително добре. Втората е миграцията. Миграцията и контролът на миграцията няма как да действат нормално, ако международната общност, позволете ми да го кажа сега към края на мандата си, не е, предприеме допълнителни действия, а, а не само прав... овладяване на потоците. Стратегическо търпение, да, но а, контролът е с а, от дистанция, къде е европейски е, къде сме? Ние всички сме в Триполи, мисията на Европейския съюз е в Триполи. Работим всеки ден от Триполи, но не е официално. И трябва да върнем мисията си там въпреки проблема с сигурността. Защото трябва да се занимаем не само с удържане на потоците, но с анализ на симптомите и вземането им и на корените причини. Ако има силна полиция, армия, на силна система за борба срещу тероризма, контролирана от парламента, е, то само тогава ще има някакъв начин да се контролира на място и миграцията. Не бих искал да критикувам министрите на вътрешните работи. Споменахте а, е, министрите от Германия и от Италия. Но този тип идеи на вътрешните министерства просто да блокират мигрантите там – в е- една държава, където държавността е изключително е, нестабилна. Най-слабата държава е това има хуманитарни проблеми, проблеми с правата на човека. Веднъж всеки две седмици посещавам е, центрове за задържане. Е, положението там е, наистина много тежко. Ето вижте сега стратегическите елементи. Населението в Либия и в Африка през 2050 година. И, сега. Либия е доста голяма страна с сравнително малко население. Очаква се населението да се увеличи от 6 на 10 милиона през следващото десетилетие. Погледнете сега Египет през 2050 ще има близо 150 а, милиона жители. Нигерия а, 400 милиона. Нигер четворно увеличение от 20 на 72 милиона. И изведнъж Либия, страна, която реално не е държава на този етап където държава липсва, става очевидно, че от стратегическа гледна точка ще имаме много сериозен проблем през следващите години. Защото дори и бедните да не се, да останат там, където са, те не са за Плаха в кавички за Европа, защото те не могат да си позволят да се придвижват, може би отиват съседни страни, но нези, които са средна класа и могат да си позволят да пътуват по един или друг начин до Европа, ами тази средна класа ще се увеличи е, изключително много през следващите години. И международната общност трябва да намери стратегически подход – за справяне с проблема не само в Либия, но и съседните държави ам, и държавите от Средиземноморието и южните страни. И така Либия винаги трябва да бъде разглеждана в контекста на региона и в дългосрочен план трябва да се вземе предвид какви могат да са мерките за изграждането на нацията в Либия. И накрая говорихме за вътрешните проблеми, за е, разделението на либийското общество, но нещата са малко по-сложни. И това е част и от трудностите, с които се сблъскваме, да се справим с регионалните проблеми. Има силни партньори, Алжир, Алжир от едната страна, Египет от другата, които имат интереси към Ливия. Регионални сили като Катар и Абу Даби и също имат интерес към Ливия. Също така не трябва да пропускаме и американско-руските отношения. И така има различни теми, с които трябва да се занимаем. Не може да се каже, оставете ги на спокойствие, те ще се справят сами. Не съм съгласен. Не могат ли да сами да се справят с проблемите? Същевременно намесата от други страни от региона с защита на своите интереси също трябва да се контролира. Аз съм за участие на международната общност, но против онези, които се интересуват от източната част, да дърпат насам, онези, които се интересуват от западната, да дърпат натам. И въпросът е как можем ние, няколкото конструктивни а, държави, да помогнем на тази страна да се развие добре за бъдеще вземайки предвид регионалните интереси. Други страни имат сериозни интереси, особено Египет, голяма е границата и Египет има интерес да си сътрудничи с Либия. Не само на думи да изразява подкрепа на, за политическото споразумение за Египет, но и на дела. И накрая за четвърката – много се радвам, че имаме редовни срещи с европейските лидери и с, Лига, с Федерика Магарини, както и с Арабската лига. Срещахме се в Кайро, онни ден се срещнахме в Брюксел. По този начин се консолидират позициите на организациите и тези организации от, е, пък имат влияние върху своите държави членки. По някой път в, в е, Арабската лига е трудно, по някой път и в Европа е трудно, но па, е, само по този начин могат да се дефинират стратегическите цели за посоката на развитие за Либия. Благодаря за внимание. Uh, Поради това, че закъсняхме малко по време на гласуването на сега ще дам по две минути на всички. Господин Стефанеско. Стефанеско. Благодаря за презентацията, благодаря за тълкуването на събитията, което споделихте с нас на базата на своя дълъг опит в Либия. Знаем, че Либия остава територия на война срещу ИДИЛ – и срещу тероризма. Тя е важна също така и за геополитиката. Споменахте усилията на Русия да държи територията на страни от Съединените щати и Европейския съюз. Египет и арабските държави казахте, че като европейци трябва да се ангажираме по-активно и да присъстваме повече в Либия и да търсим решение заедно с нашите партньори. Дали смятате, че това би било възможно, като първовременно се спре финансовата подкрепа, която идва от различни държави, които са разделени. Русия, Штатите за различни фракции, които се сражават в Рибия. Ако не успеем да спрем финансирането, сраженията ще продължат. Дали е реалистично ООН заедно с Европейския съюз да оговори нещо такова и как би могло да се направи това? Не знае дали е възможно, но все пак. Искам да ви попитам. Също така, как тълкувате ефекта от сегашната криза в Персийския залив, Катар и останалите държави там и какъв ще бъде ефекта върху конфликта в Либия. Има ли ефект от тази криза? Можем ли да очакваме такъв ефект? Госпожа Комес. Interesting... Благодаря, господин посланник. Благодаря за много интересните обяснения. И така, какво предлагате? Първо, да отидем обратно в Триполи. Европейската делегация трябва да присъства там и трябва да е добре защитена. Да. Това възможно ли е? Има посолства, които останаха. На второ място Нека да спрем онова, което казват вътрешните министри, които смятат, че могат да спрат миграцията чрез морската сигурност. Няма такава сигурност, ако няма национална армия, която, която да пази сухоземните граници. Не е чак толкова сложно да се разбере това. Така че, като не помагаме <clears throat> на националната армия, всъщност помагаме на терористите и други такива групировки. Дали, дали държавите членки знаят, че това изисква сериозни усилия от наша страна, не само руснаците и американците, за да изградим правителство в Либия. За сега държавите членки спорят помежду си. И се опитваме да им дадем някакви посоки, но не се получава. Междувременно създаваме впечатлението, че можем да контролираме миграцията, като плащаме за центрове за задържане в Либия. Вие казахте, че това са центрове за мъчения и нарушение на човешките права на политическо равнище. Хората, които казваха, че Афтар е военно престъпник, сега са готови да работят с него. Какво мислите по този въпрос? По-специално за връзката с Русия и връзките с разделението между сунитите и шиитите – For the other group, Mr. Господин Над, моля. Алде. Аз имам известен опит в Либия. Бил съм там след 1985 година във връзка с заложник от Италия. Познавам положението на място. Войната изисква хора на място. Добре е да работим с онези, които присъстват на терена. Може би не ни харесват мириците в мисрата, милицията в Алфуса и други милиции в различни територии и остават цялата източна част на страната под контрола на други групи. Сега сме в положение, където създаваме ужасни положения. И това се прикрива чрез легалността, но много е важно да имаме предвид действителните действащи лица на място, не само онези, които ни харесват. Вижте какво стана с Йемен, с марионетките на Саудитска Арабия. Можем да говорим за международните закони, но все пак ако действителното уста противоречи да законите, нека да се вгледаме в действителността. Всъщност, мигрантите идват най-вече от така наречената законна територия на Либия, а не от другите територии. Може би това не ни харесва, но такова е положението на място. Благодаря, господин Коплер, за вашата работа и за вашето присъствие днес тук. Имам следните въпроси и коментари. Днес е денят на бежанеца. И вие казахте, че е иллюзия да се смята, че ако се затворят границите за Либия, ще се решат проблемите. За бежанците и за онези, които идват тук. Но има в Европейския съюз идеи да се направи един такъв пакт с Либия, който ще обаче е много трудно приложим, защото нещата са много по-различни, отколкото в Турция, например. Сега покрепва се граничната водна, водната гранична охрана. Но така беженците попадат отново в ръцете на трафикантите. Как оценявате структурата и функционирането на граничната охрана на Либия? Сега на Сейд Ал-Кадафи който е освободен от милицията на Срафа. Има информация, не знаете ли е вярна, че той също търси в роля за себе си в политиката. Как виждате нещата? Дали ще се ще работи на страната на Хафта? И в тези центрове за бежанци, е, там Нещата са катастрофални в много от тях. Е, Европейския съюз има договор за повече хуманитарна помощ за бежанците, но за сега този договор не се прилага. Мислите ли, че има подобрение в хуманитарната ситуация на бежанците в тези лагери за задържания? And then our colleague from the Mr. Urban Crespo. GUE. Yes, um, Yo le quería preguntar igual que mi colega de los... Eh, Благодаря. И аз исках да задам същите въпроси, тъй като днес е деня на бежанците. Въпросът ми е за положението в центровете за задържане. Казахте, че положението там е ужасно. Да питам, как можем да получим адекватна информация за това, което става там освен обвиненията за човешки права. Имаме нужда от повече информация, кой плаща за тези центрове и какво се прави с оглед на човешките права. Парите от Европейския съюз отиват за крайбрежната охрана в Либия, 40 милиона евро, заедно с подкрепата от Италия, но за сега няма действителна крайбрежна охрана. Само стрелят по НПО, когато те се опитват да спасяват човешки животи. И освен това, задържат хора и ги връщат в центровете за задържане, където техните човешки права се научават. Всъщност няма държавните структури на тази територия. Как можем да използваме тези ресурси за да може в крайна сметка Либия да стане държава и да пази своите граници. Искал да чуя малко повече за центровете за задържане и за връщанията, които се извършват от крайбрежната охрана. И още нещо. Малко повече информация за парите, които Европейския съюз праща там. Дали се използват за центровете за задържане и по-специално парите за крайбрежната охрана. Накрая, господин Кава. On... Благодаря, господин председател. Моите въпрос е как е, търканията между Катар и държавите в залива ще се отразят е, върху групировките в Либия. И дали всичко това ще се отрази на отношенията между Либия и държавите от залива. Um, then... Благодаря. Сега ще дам думата на Оратова. Моля ви, отговорете на нашите въпроси, ако можете за 10 минути. Ще се опитам. Първо ще кажа няколко думи за миграцията, <clears throat> тъй като имаше доста аспекти, свързани с нея във вашите въпроси. Въпросът е какво може да направи Европейския съюз и как оценяваме обучението на крайбрежната охрана. Да, <clears throat> първо, разбирам европейските държави, които се опитват да намалят притока на беженци. Това може да се направи чрез репресивни мерки, чрез крайбрежна охрана, чрез възлагането на тази задача на самите либийци. Това е легитимно. И ООН участваше в мисиите за обучението в Средиземно море, заедно с НПО-та на сушата. Обърнахме се към комисията за санкциите в ОНЕ, дали това е разрешено. Има ембарго за въоръжение, което обхваща и други мерки, не само оръжие и амуниция. Отговорът беше, че няма проблем с обучението, защото са убедени, че някои е части от крайбрежната охрана са под властта на президентския съвет. Аз е, бях на корабите в операцията София и видях на място, да, те са под е, командването на президентския съвет, но това не означава, че всичко върви добре. С оглед на обучението, ние участваме в обучението като мисия на ОНЕ, с изключение на онези, които са известни за, с нарушаването на човешките права. Тъй като това <clears throat> противоречи на общите принципи, решенията и резолюцията на съвета за сигурността. Попитахте какво може да се направи конкретно и как можем да действаме по-активно. Моят въпрос е защо извършват обучението извън територията от 12 мили. Няма ли система за мониторинг? Не може ли да наблюдавате внимателно с свои специалисти? Може да отидете в YouTube и ще видите как крайбрежната охрана изхвърля хора от е, лодките и ги оставя да се отават. Защо тогава няма искания? Да, става дума за 12 мили. Тогава имаме нужда до одобрението на президентския съвет. Но най-важното е да се поиска от президентския съвет. Всъщност този съвет одобри американски въздушни удари в Сирт. Защо тогава Европейския съюз да не поиска от този съвет да има европейски наблюдатели при милициите, когато патрулират? Да, има някои държави членки с болници на сушата. Там има и охранители от Европа. Затова е. е, получихме разрешение от президентския съвет. Добре е да се помисли за такива стъпки, за да няма злоупотреби от крайбрежната охрана, която е в процес на обучение. Тези хора там са от милициите. Те чисто и просто признават авторитета на президентския съвет. Всъщност тук няма участие на Министерството на отбраната. Да, разбира се, че помогнахме, но на това министерство, но остава дума за страна, където няма международен мониторинг, така че мисля, че европейците могат да бъдат по-активни и да поискат мониторинг на крайбрежната охрана. Същото се отнася за центровете за задържане, където изпращаме пари. Всъщност парите са насочени към подобряване на ситуацията в центровете за задържане. Става дума за 17-18 центрове, които ги наричаме центрове за задържане. Всъщност, там хората стоят седмици, месеци и години в ужасни условия. На практика е това са центрове за задържане извън закона. Но е добре Европейския съюз е, да финансира Международната служба за миграцията и Върховния комисар за беженците за мониторинг и контрол. Добре е да се изпратят и лекарства, защото много често хората умират там, поради глад. Добре е да се изпратят лекарства. Сега трябва да, <clears throat> да се контролира охраната да не продаде тези лекарства преди вътрешните министри да предложат лагери в Либия. Както и да е, трябва да присъстват представители на международните организации ВКБ ООН, ООН, е, както и на други места. Ако има проблеми със сигурността, трябва да се охраняват. Ако тези условия не се изпълнят, идеята всъщност е добре. Но ако няма такава молба от наша страна, трябва да имаме предвид, че колкото е по-ефективна крайбрежната охрана, толкова са повече хората в центровете за задържане. Ние ходим в, на територията около Триполи до не на изток. И така. Ако няма международен контрол и надзор върху системата, не бих препоръчал да се реализират подобни идеи. Да, трябва да има контрол върху обучението на крайбрежната охрана и наблюдение в центровете за задържане. И така стивам до, до присъствието на Европейския съюз на място италианците напуснаха през 2014 година и се върнаха обаче след няколко месеца. Също и турците, но турците имат по-специални отношения. Мисля, че а, стъпката на Италия беше много смела и бих посъветвал други държави от Европейския съюз да го направят. Следващият въпрос за финансирането на мюсюлманските братия и ефекта от кризата в Персийския залив. Да, има ембарго върху въоръженията. Ако искаме да подобрим на положението, се питаме какви са стимулите, т.е. парите, какво можем да финансираме. На практика, откровено казано, това е една богата държава. И обикновено не обещавам пари. Те разполагат с около 50 милиарда в активи и нямат нужда от европейски пари от данакоплаците, с изключение на хуманитарните усилия. Ако държавата не, направи, не прави нищо, тогава международната общност трябва да замени националното правителство. На практика те не се нуждаят от пари. Обикновено съобщаваме тези 100 милиона. Но какво се прави с тези пари? Те раз... Либийците разполагат с достатъчно средства. Важното е да бъдат принудени и да го направят сами. Значи парите са една, един аспект. Ембаргото на доставка на оръжие и насърчаването на структури за сигурност, полицията с някои изключения за ембаргото. В държавата има някъде около 26 милиона бройки оръжия за население от 6 милиона. За всяко новородено дете има 3-4 броя оръжие. Но изключенията от ембаркото за оръжие трябва да бъдат е, добре премислени и контролирани от е, специалисти. Проблемът във връзка с кризата в Персийския залив и въпросът за мюсюлманските братя. Казах, че основният проблем са парите, нефта и властта. Има и някои религиозни аспекти. Има някои държави, като Емиратите и Египет, които се намесват. Ние всъщност разговаряме с всички държави. Добре, разговаряме и с мусулманските братия. Да, те участваха в политическия диалог в Ливия. Сега се появи нов списък от терористи, познатите ни клиенти. Списъкът за терористите е списъкът на ООН, а не на Европейския съюз. Не става дума за джихадистските милиции. Как можем да стимулираме милициите да се демилитаризират, ако са включени в подобен списък трябва да има посредничество, включително и с мюсюлманските братия. Кризата в залива не е улеснява нещата. Наскоро бях в Египета. Там мюсюлманските братия са в списъка на терористите. Там открито заявих, че ще продължа да разговарям с техни представители. Защото има нужда да се говори с а, тези организации. Въпросът за за посредниците в, в страната. Въпросът е да не създаваме иллюзии спрямо правителството на националното съгласие. Кои са посредниците? Маршал Хафтар, да. Всъщност политическото споразумение беше, имаше за цел да маргинализира това лице, но събитията през последните месеци засилват неговото влияние. Затова реших да се срещна и с него. Поради това че подписахме споразумението, той отказа да се среща с мен в продължение на една година. Има и други държави, като руснаците, които казват, че имат нужда от посредник за една среща. В момента <clears throat> разговарям с а, маршала. Бях в Бенгаси, видяхме се за няколко часа. Искам да разбера какви са неговите цели и какви ще бъдат следващите му стъпки, заедно с подкрепата, която има от някои държави. Използваме всичко това, за да привлечем Хафтар към политиката. спомняхте Сейф Ал Ислам, Гадафи. Нашата позиция за него е ясна. Той е призован от Международният наказателен съд. Наскоро разговарях с от Бенцуза. Имаше декларация на съда в Хага. Наистина е, че се стреми към политическа роля и има подкрепа. Неговите отношения с Хафтар трябва да бъдат изяснени, защото и Хафтар има такива политически амбиции – и можем да считаме сина на Гадафи като допълнителен фактор. Всичко зависи от бъдещите събития. Нашата политика е ясна. Разбира се, че можем да разговаряме с него, но нашата позиция е ясна, че той е призован от съда в Хага. От една страна тече националното помирение. Процес, в който бивши врагове се събират на едно място, всъщност е, тук са изключени лицата, които са извършили тежки престъпления срещу човешките права. Има някои други участници в войната, които могат да получат опрощение и могат да участват в помирението. Както каза адвоката на Сел, Ал Ислам, той ще се включи в националното помирение в бъдеще. Добре. И тогава все пак ще решим как да реагираме. Нашата позиция за сега е ясна. Всичко това не може да бъде извън рамките на Международния съд и съда в Хага. Благодаря. Мисля, че отговорих на въпросите. Благодаря. Благодаря много. Да, отлично. Имаме още няколко минути да видим дали има някои други въпроси. Госпожа Лохбилер. Трудно е да се попита, но вие казахте, че това е вашия последен ден на работа. А кой е вашият колега, който ще ви заместни? Замести. Кога ще има ваш заместник, тъй като има проблеми при номинирането на такъв в ОНЕ? Аз исках още през февруари да се отегля, но два пъти удължих мандата си. Но сега и има заместник – който е одобрен от съвета за сигурност. И ще чуете новината скоро. Да, имаше проблеми. Имаше възражение, и то не само от американците, но и от руснаците и други страните. И когато една страна възрази, то тогава често и други възразяват. Така че мина известно време, но сега има колега, който е избран, много компетентен колега. И може би още днес ще има решение. Е, генералният секретар трябва да го номинира. И това е негова номинация по принцип, но има координация в рамките на съвета за сигурност. Така че най-късно през следващите ден, дни вие ще чуете какво е решението. Господин Нарт. Има развития, които не ни харесват. Парламентът не одобри Алшараж, тогава Обединените нации изолираха властите. И аз говорих с наши партньори, бе ми казано, че вие сте говорили само с част от либийците. И ако работим с е, фантоми, няма да имаме успех. а не Гомеш. Вие ще говорите и пред... Вие би трябвало да говорите и в комисията Либе, защото там ние се занимаваме най-вече с миграцията. Има много грешна политика, глупава политика от страна на някои външни министри и е хубаво да се чуе вашето мнение. Аз ще, ви, ще се погрижа да ви поканим в комисията Либе. Да, благодаря, казва господин Коблер. Сега за изолацията на изток, на изтока, а това е свързано с проблема за фрагментацията. Аз а, нямах разрешение за, канаце, за кацане в Либия и получих, получих разрешение за кацане между декември и април. И това е обаче съдбата на медиатора. Триполи каза, вие сте обременен, няма нужда да идвате при нас. Запада каза, вие ни маргинализирате. И така хората започват да вярват това. Но къде беше тази маркинализация? Какво трябва да прави един посредник, ако не да се опитва да се среща с всички страни всяка седмица? Това е културата на бойкот. А това е културата на недиалога. Аз писах на Хафтар. Пи писах всеки две седмици. И той каза, може да говорим за военни, по военни въпроси, но не по политически. И аз казах, добре, както искате. Изтока миналата сед... минала, мин... през последните месеци бе блокиран. Имаше проблем с HR членовете. Миналата година Много се опитвах да се свържа с опонентите на либийския режим. Понякога се успявах да, да, да кацна на летището, но след това не можех да си тръгна поради демонстрации. Така или иначе, аз се опитвах да се свържа с тях и се опитвах да и разбера какво искат да направят. Аз бях обиждан, крещяха ми. И вие знаете пропагандата в интернет и трябва да бъдете много жилав човек, да не се поддавате на тези обвинения, че сте нацист, че подкрепяте геноцида, геноцида в Ливия. Да, но така или иначе аз бях сравнително търпелив И в крайна сметка търпението се изплати. Ние успяхме да установим отново контакти с изтока, но ситуацията не е идеална. Много е трудно да се съберат хората от изток и хората от запад. Дена обаче моят заместник постигне повече. Но всички вие депутати може да имате голяма роля да играете. Парламентът в Топрук е всъщност не съществува. И може би може да се свържете с вашите колеги в дух на уважение контактите между депутати са важни, защото вие като политици мислите сходно. Не ги попечителствайте, но се опитайте какво те, да разберете какво искат и им помогнете. Пенетиано Леон в края на преговорите – каза, че нещата трябва да се свършат именно по този начин в дух на сътрудничество. Аз винаги съм оказвал отпор на натиска. Може би за това успехът не е толкова виден. Винаги не съм искал да се номинира човек за дадена позиция, Но да ви дам пример. Как ще структурирате една обща армия, когато не е имало никаква армия? Давате им един шаблон и им казвате, тук са основните позиции, шефа на штаба, командирите. Това е възможно, след което трябва да се разделят задачите, трябва да се каже какво правят различните функции, какви са компетенциите. Какво направиха японците след Втората световна война? Какво направиха немците? И като подадете този шаблон, хората могат да започнат да работят, могат естествено и да го съгърбят но след това не би трябвало да казвате нищо. Не, трябва, не би трябвало да номинирате никого. Не, не, не би трябвало да кажете кой да бъде е, този командир и онзи командир и шефа на щаба. Е, те ме питаха. Ние не може да се споразумеем, дайте ни съвет. Не бива да ги насилвате, трябва да им кажете не, вие вземете решение. Балансът е много деликатен. А понякога човек пърка. Но в крайна сметка човек се учи от грешките си на медиатор. Няма международни войски на място. Когато аз отидох през ноември 2015 година, то тогава имаше голяма дискусия за мисията в Либия. 1500 войника бяха на място. Не знае дали това беше правилното нещо да се направи, но дискусията беше да се изпратят войници. Всъщност техния брой нарасна на 5000. 32 държави изпращаха военна помощ, но тази, тази дискусия замря. Благодаря. Merci, merci infiniment pour е, votre intervention, pour toutes les réponses, toutes les réponses données. Благодаря. Благодаря за всички въпроси, благодаря и за всички отговори. Желая ви успех! И накрая една малка пауза от една минута, преди да продължим. So, colleagues, we have now, uh... И така, колеги, сега преминаваме към съвместното заседание с, делегация, с делегациите за Казахстан, Киргистан, Узбекистан и Таджикистан, Турмекистан, Туркменистан и Монголия. Ще Обмени мнения за, центра... за стратегията за Централна Азия. Ще говорим с Петър Буриан, специален представител за Централна Азия, и Люк Девин, заместник изпълнителен директор за Централна Азия от външната служба. Добре дошли на Петър Буриан и на господин Девин. Е, както казах, това е съвместно заседание. С интерес очакваме вашата презентация на стратегията. Тя започна през 2007 година, но бе преосмислена през 2015 година. Нашите приоритети в тази стратегия са благоденствие, мир, демокрация, стабилност в Централна Азия. Парламентът съжалява, че има дефицити по отношение на правовата държава и основните права в тези страни. Трябва да сме по-фокусирани, по-интелигентни и да имаме по-ясни цели. Трябва да действаме прозрачно. В същото време трябва да вземем предвид политическите, економическите, социални и екологични предизвикателства на региона. Освен това, ние участвахме в няколко процедури, които са свързани с споразуменията в страните от региона, като например споразумението с Туркменистан, споразумението с Казахстан и протокола за търговия с Узбекистан. Има преговори за пре... за споразумение с Киргистан. Тези преговори още не са започнали, вероятно ще започнат скоро. Господин Порян, вашия мандат започна през април 2015 година и бе удължен до 30 юни 2018 година. Така че, нека започнем сега обаче с господин Тивин и след това Бурян, е, господин Бурян ще има думата. Благодаря. Добро утро на всички. Благодаря ви за възможността да говорим пред вас и да говорим за Централна Азия. Както знаете, Централна Азия е доста далечна от Европейския съюз, но не географично, а от поли... а от политическа гледна точка в последните месеци региона доста се приближи към Европейския съюз. Културата е различна ем, и вероятно ще имаме доста напрежение в региона. Имаме стратегия, приета преди три години. И от тогава централно Централно-Азиатските страни започнаха да играят важна роля в партньорските ни отношения. Има много предизвикателства по отношение на сигурността и на економиката в региона. Е, въпросите, свързани с сигурността, имат много тясно отношение към Европейския съюз. Някои от тези предизвикателства проистичат от съветското минало, но други са свързани с економическия растеж, който е бавен в момента и увеличаването на цените на петрола. Ясно е, че има възможност за Европейския съюз да укрепи отношенията си с тези страни и да постигне повече в това сътрудничество. Вчера съветът говори за стратегията за Централна Азия и ние говорихме и се говори за принципа за правене на разлики между отделните страни. Наистина, регионът е много разнообразен. Не може да се говори за Централна Азия като регион по принцип. Страните се различават по отношение на сигурността, на размер и на много други особености. Ясно е, че първият аспект тук е подписването през 2015 година на споразумението за партньорство с Казахстан. Вие споменахте, госпожо председател, и предстоящото споразумение за партньорство с Киргистан, но все още се очаква мандат от държавите членки за това. Но освен разликите, трябва да мислим и за регионалния и общностен подход – може би моят колега ще говори за този аспект. Някои от предизвикателствата на страните са свързани с управлението на водоснабдяването, на трафик на хора, радикализация. Това са все проблеми, които се задълбочават също така. Проблема с международната търговия. Всички тези проблеми изискват още решения. Европейският съюз е имал този подход, който е двустранен подход, както регионален към общия регион, така и към отделните индиви... страни, т.е. индивидуализиран подход. Може би тук трябва да мислим и за Афганистан, когато говорим за Централна Азия. Нашето сътрудничество през последните години се съсредоточаваше върху следните области – образование, правова държава, екология и ние искаме да продължим нашето сътрудничество в тези области с нашите партньори. От економическа гледна точка Централна Азия е много разнообразна, има различни условия – намалението на енергийните цени, намалението на економическия ръст в Русия. Това са все фактори, които влияят на тези страни, тъй като те много зависят от Русия. Девалвация на валутите е също фактор, който доведе до инфлация в страните и до голяма макроекономическа нестабилност. Населението на тези страни нараства и то е много младо. Това е добър потенциал за увеличаването на БВП на глава от населението. Вие говорихте за човешките права, госпожо председател. Наистина това е една област, където ние работим много интенсивно и която област винаги засягаме, когато имаме двустранни преговори. Е, ситуацията с човешките права и слабите институции. Това са все проблеми, кои, за които говорим. Организираната престъпност, корупцията, това са също е, предизвикателства, за които трябва да говорим в нашите разговори. Имаме стратегия за регионалното върховенство на закона. Много неща трябва да се направят тук, както и за диверсификацията на економиката. Нашата стратегия приоритизира регионалната сигурност и стабилизация. В, преди няколко седмици имаше среща на върха за сигурност, посветена на сигурността, което показва важността на тези въпроси. Освен това, ние финансираме програми за опазване на границите в Централна Азия. Освен това, финансираме и програми за борбата с организираната престъпност и наркотрафиката. Връщането на мигранти от Русия създава много проблеми с сигурността и стабилността. По отношение на търговията. Явно е, че най-големият търговски партньор на Европейския съюз това е Казахстан. 7 милиарда евро е търговския обмен с тази страна. Това е повече от, всич... от търговския обмен на всички останали страни взети заедно. Е, Казахстан може да, да стане скоро и член на ОИСР. Там има, в Казахстан има европейски инвестиции. Това е и причината, поради която сключихме споразумение за партньорство с тази страна. В заключение искам да кажа нещо и за другите страни. В тях наблюдаваме преход на властта в, Узбекост... в Узбекистан. Се провеждат реформи от президент Мизериев и правителството. Надяваме се, че това ще доведе до по-добри двустранни отношения и по-добра по-добро регионално сътрудничество. Освен това, продължаваме да работим с другите две страни в региона Таджикистан и Киргистан. Там също ситуацията е много различна, а също така се надяваме да подпишем скоро и двустранно споразумение с Киргистан. В Туркменистан имаше конституционна реформа миналата година, което ще даде по-добра, по-добра защита на човешките права и ще създаде институцията на омбудсмана. Така трудно е да се опише картината в подробности, тъй като тя е много разнообразна. Този регион подлежи и на влиянието на други интереси и в този смисъл искам да благодаря на делегациите на Европейския парламент, с които също работим много тясно. Благодаря, господин Бурян има думата. Благодаря много, госпожо председател. Господин Люк Девин се занимава с основните елементи на заключенията на съвета. Ще добавя и аз няколко допълнителни гледни е, е, точки от регионална гледна точка. Е, ангажимента на Европейския съюз прямо от Централна Азия е изключително да, топло приветстван от нашите партньори там. Сътрудничим си и е, регионално, и двустранно, и динамиката се задълбочава. Това е, е и в резултат на по-голямото участие на нашите партньори в оформянето и приложението на стратегията. Те са по-ангажирани в различни форми на двустранен и регионален диалог, включително министерските срещи Европейски съюз Централна Азия, както и политическия диалог и диалога със сигурност на високо равнище, което вече беше споменат. При, имаме и мисии, е, които помагат е, за сигурността на границите и борбата срещу трафика на наркотици. Интересът на партньорите ни ни дава определено влияние за оформяне на процеси и на преход и трансформация, модернизация в страните от е, Централна Азия. Да, по някой път има връщане назад, има ситуации, в които напредък не се вижда, но въпреки това не трябва да се отказваме от своя подход към сигурността. Също времено трябва да сме по-интелигентни, по-добре координирани и трябва по-ясно да демонстрираме ползите от този тип подход за страните от региона. В рамките на съществуващите платформи за регионално сътрудничество за върха на закона и остачевото управление на природните ресурси, искаме да продължим да обменяме е, добри практики и заключения, е, до които сме стигнали от работата по подобни теми, е, работейки с отделните страни в региона. Благодарение на нашия ангажимент към Централна Азия има и по-добро разбиране на ползите от регионалното сътрудничество там, както и на отношенията между отделните страни в Централна Азия. Министрите на външните работи на страните от Централна Азия през последните две години се срещнаха вече два пъти, без присъствие на външен партньор. Това е нещо ново и трябва да бъде подкрепено, за да може те да са по-ангажирани в тези процеси. Този тип положителна атмосфера създава благоприятни условия за засилване на сътрудничеството между Европейския съюз и страните от Централна Азия. Има обаче все още доста предизвикателства, които са пред страните от Централна Азия. Много от тях бяха споменати от господин Девин. Все пак нека я се спра на сериозната заплаха за сигурността в пограничните региони на Афганистан и заплахите, които се увеличават, включително и опасността от терористични атаки, има и има присъствие на ДАЖ, въздействието на промените в климата също се усеща върху определени страни. За съжаление, нашите партньори не разполагат с достатъчно капацитет и по някой път и им липсват и финансови ресурси за справяне с тези проблеми. Според мен един от основните проблеми е, че понякога начина по който се реагира на тези предизвикателства в централно-азиатските страни по някой път е доста тромав. Необходими са спешни мерки, за да се помогне на страните от Централна Азия да ограничат тези заплахи и предизвикателства защото те може да се отразят не само на регионалната сигурност, може да имат въздействие на Европейския съюз, включително защото може да се увеличи желанието за миграция към Европейския съюз и защото може да се насърчи развитието на тероризма и организираната престъпност. В няколко страни имаше гладко предаване на властта. Такава страна, една от тях е Узбекистан. Много е важно да, да се следи предаването на властта във всички страни. Най-доброто решение са допълнителни реформи, а не по-малки, не намаляване на реформите, но има някои проблеми. Намалява се мажа на действие на гражданските на гражданското общество а, и се нарушават някои права на човека. По някой път оправданието е борбата срещу тероризма. Трябва да има връзка между развитието, сигурността и зачитането на правата на човека. Вчера съветът покани върховния представител да излезе с нова стратегия до 2019 година и във връзка с световната стратегия на Европейския съюз, това е навременно решение, вземайки предвид и новите предизвикателства и е, действителността на място. Има няколко неща, които трябва да бъдат взети предвид в е, стратегията. Е, дневния ред за устойчиво развитие до 2030 година ни дава добри възможности за задълбочаване на партньорствата за устойчиво развитие. Второ, трябва да се обърне повече внимание на економическата диверсификация и създаването на работни места чрез развитие на частния отрасъл и чрез връзките с европейски страни централна роля е важна като път между Европа и Азия. И това създава определени ниши. има все по-голяма доминация на Китай в тези страни. Не трябва да се конкурираме с китайските инвестиции, но трябва да видим какви са възможностите нашите фирми да допринесат за по-добър инвестиционен климат, включително използвайки и нашите предимства и технологичния напред. И накрая съветът спомена и потребността от стратегически комуникации и по-добра видимост. Необходимо е да има нова комуникационна стратегия за целия регион. Смятам, че всички тези елементи могат да бъдат отразени в новата стратегия, заедно с други идеи, идващи от дискусията, която започнахме през феврари и която ще продължи и по време на естонското председателство. Той организира семинар за новата стратегия и ще участват всички държави членки и се радвам, че има какво да научим от а, всички държави членки, включително и от Естония, например, що се отнася до електронното правителство. И всичко това трябва да бъде по-добре отразено в съвместните програми. И в заключение, нека да подчертая колко е важно Европейският парламент да продължи да следи региона внимателно, така както го прави и сега и проактивно да развива контакти с партньори в Централна Азия. Смятам, че е много важно да се засили това изменение. Благодаря. Благодаря ви много, господин Борян. А сега давам думата за коментари госпожа Григолива, председател... Григоле, председателка на делегацията. Eiropas parlamentā un Eiropas Savienībā pēdējo gadu laikā. в Европейския парламент и в Европейския съюз се чувства все повече идеята, че Централна Азия се ориентира все повече към приоритетите на Европейския съюз – и че сигурността в този регион определя до голяма степен сигурността в Европейския съюз. Важни са ресурсите от региона и аз се радвам, че Европейския съюз е повече се ориентира към този регион и осъзнава неговата важност. Сигурността в този регион за нас се оказва много важна. Централноазиатските страни вероятно преувеличават някои от своите дейности, от мерките си, които взимат за да осигурят сигурността. Това казват поне някои гласове. Но аз не съм съгласна. Може би ние сме прекалено меки за да осигурим сигурността и безопасността на нашите собствени граждани. Когато говорим за стратегията на Европейския съюз, е хубаво да включим и Афганистан тук, в тази стратегия, защото в Афганистан има ризик, риск и заради Афганистан има риск за Европа повече централно азиатски страни са свързани с Афганистан. Има надрегионални проекти, има енергоснабдителни проекти. В Афганистан се строят е, училища и детски градини. Затова е хубаво в нашата стратегия да включим и Афганистан. един от нашите приоритети трябва да е въпросът за образованието. Ако искаме да има демокрация в тези страни, трябва да започнем да работим с младите хора. Младите хора трябва да могат да се развиват включително и в Европа трябва да им дадем възможност да се запознаят с нашите ценности, да им дадем възможност за обмен на най-добрите практики, да ги запознаем с нашето законодателство и администрация. Нещо, което те да могат да приемат. Това би трябвало да е акцент в новата стратегия. Освен той, като делегация, винаги сме говорили за визите с тези страни. Това не са държави, от които има много хора, които идват в Европа Узбекистан, Монголия, Таджикистан. Оттам не идват много работници. Може би Европейския съюз трябва да направи нещо, така че да облегчи визовия режим. И тук мисля за студенти, които искат да учат в Европа. Тогава може да дадем добър пример и да поощрим комуникацията между хората. Така може да променим ситуацията в региона. Благодаря на господин Бориан и благодаря на външната служба. Благодаря на господин Тевин за тяхната работа. Благодаря за доверието в Европейския парламент. Благодаря и на колегите от Европейската комисия, от Европейската служба за външна дейност. Вие повече или по-малко живеете в този регион. Вие сте толкова често в региона е, и за това ви благодарим. Ще се радвам, ако тази стратегия бъде приета в парламента до края на годината. Uh, Много съжалявам, че трябва да ви давам знак да се изкажете кратко, но тъй като времето ни е ограничено, трябва да чуем а, и коментарите на гостите. А, давам думата на госпожа Андрокиене. Тя беше един от докладчиците за стратегическия преглед за Централна Азия. Благодаря, госпожо председател. Аз съм също част и от делегацията на Европейския парламент за Централна Азия. Смятам, че много често, когато в Европейския парламент се работи по определени документи, можем да видим в тях коментари, свързани с силни стратегически, политически, економически интерес на Европейския съюз, с засилването на двустранните и многостранни отношения с всички страно азиатски страни. Всеки път, като чета това си казвам, така ли е? Изглежда, че е, е, се пренебрегват някои по-малки страни, които са важни, републиките в Централна Азия. Да се разбере, че стратегически този регион е важен за Европейския съюз. В този регион всъщност е от основно значение за поддържане на стабилността на Евразиатския на е- Евразия тъй като там имат влияние Иран, Русия, Китай и страни е, като Узбекистан, Туркменистан и Киргизистан са а, по границата и са заплашени от а, радикален ислямски тероризъм. Виждам, че има още колеги, които искат да се изкажат. Има различни стратегии, които виждаме там. Русия продължава да търси доминация в региона. Ам, е, Китай има стратегия за економическо разширяване в региона и вече увеличава своето присъствие, надминавайки дори Русия като стратегически партньор за търговия. Имаме и Европейската стратегия на Европейския съюз и тя е най-малко амбициозна и най-слабо финансирана. И моето заключение е следното. Вместо да вземаме решение дали да дали или не да работим активност в региона, трябва да вземете решение да работите активно с региона и да вземайки предвид, че баланс на силите там се променя, трябва да се промени и отношението на Европейския съюз. Нарадвам се на заключенията от съвета от вчера и е, пожелавам всичко най-добро на специалния ни представител господин Бориан, Централна Азия заслужава повече от нашето внимание. Господин Мезерич, благодаря. Аз няма да говоря а, в общ план за стратегията или за съобщението на съвета, ще се спра на две неща. Първо, Централна Азия е геостратегически район, където непрестанно се преварват съседни големи сили. Това е нещо, което съвсем не е ново, така е от 150 години. Трябва също времено да признаем, че влиянието на Русия и Китай в региона е такова, че ние няма как да наделеем нито над едното, нито на другото за тези две страни, Централна Азия е, е, е в съседство, за разлика от нас. Затова трябва да бъдем малко по-внимателни, когато решаваме какво може и какво не може да постигнем в региона. Благодаря на посланник Гуриан за това, че очерта много добре ситуацията в региона. Въпросът е свързан с върховенството на закона, с, с начина по който функционират правата на човека и прочие в региона. Беше казано, че в много страни има връщане назад. Не във всички страни, там са доста различни, но има значително връщане назад в много страни. Част от стратегията е да се ангажираме в постоянен диалог и да създаваме нови форми за диалог в тези области разбирам това. Моят въпрос е, резултатите задоволителни ли са? Опасявам се, че по някой път диалогът в областта на правата на човека се превръща в наш монолог по правата на човека. И когато се опитваме да водим диалог на високо равнище за сигурността, Честно казано, това високо равнище не винаги е толкова високо. Да, експертните срещи са полезни, но имаме нужда и от по-високо равнище. Какви са резултатите до тук според вас? В случая на Узбекистан, вземайки предвид ам, прехода там и работата на гражданското общество а, с помощта на външните международни организации. Всичко това е свързано с възможността да се а, възстановят активи, които са свързани с корупция и те да се използват за да се овластят жертвите на последиците от тази корупция. Имаме а, отдел за възстановяване на такива средства в Генерална дирекция развитие. И смятате ли, че а, в страни като тази преходът може да позволи да се използват те по полезен начин, така че да станат добър избор. Заповядайте. Разполагаме само с 5 минути. Преводачите учтиво ни отпуснаха още малко време. Благодарим за това. Съвсем накратко, госпожо председател, благодаря на уважаемите депутати за въпросите. Напълно съм съгласен с госпожа Фиколе, че образованието е важен въпрос. Имаме програми за обучение и образование. Така че разполагаме с такава програма за Казахстан и визите. Европейските граждани нямат нужда от визи в Казахстан. Това всъщност е резултат на едно ново споразумение с тях. За съжаление, има нужда от консенсус на държавите членки, за да се започнат преговори в тази сфера. Напълно съм съгласен с вас, че това помагат за образованието и програмите за обмен на хора. Да, има нужда от закрива на гражданите и уважение към сигурността. Штатите и Европейския съюз действат в тази насока. Много е важно да искаме, че всяка, всяка държава трябва да защитава своите граждани, но това не бива да се превръща в повод за злоупотреба. госпожа Андрюпини. Аз споделям някои от вашите критики. Но знаете, че Европейски съюз не е непосредствен съсед. Същевременно ни се казва, че не сме достатъчно амбициозни по отношение на човешките права но не можем да принудим правителствата там да направят повече. Работим в тази насока. Ползата от Европейския съюз, за разлика от другите партньори, ние, за разлика от другите държави, предоставяме економически възможности, технологии, инвестиции и оставаме най-големият партньор в търговията с Казахстан, най-голямата економика. Като същевременно нашите искания за човешките права са много по-строги от тези на други държави, което създава известни затруднения. Ще спра до тук, защото не разполагаме с повече време. Благодаря. Няколко допълнителни коментара за Афганистан съм напълно съгласен. Афганистан все по-често участва в нашия диалог с Централна Азия. Споменах политика, диалога на високо равнище. Афганистан участва пълно в нашата дискусия по отношение на различните заплахи и действията срещу тях. Всъщност това ни се струва, че е по-скоро възможност, да не заплаха. Образованието е много важен приоритет. Споменах платформите. Оценявам високо работата на латвийското ръководство в платформите. Утре заминавам за срещата с министрите от Централна Азия на образованието. Радвам се много, че петте държави приемат нашите стандарти и принципите за качество като насока за реформа на образователната система. Остава да се свърши много работа. Надявам се, че с нашата подкрепа процесът може да се ускори да стане по-гладък. А за въпроса за нашата стратегия. Мисля, че трябва да оценим факта, че Европейския съюз е, е най-големият донор в региона. 1 милиард евро за подкрепа на стратегията чрез грантове. Напълно съм съгласен, че не е достатъчно. Има нужда да мобилизираме и други финансови инструменти. Европейската банка за възстановяване и развитие разглежда този регион и търси възможности. И по-голямото економическо присъствие ще ни даде и по-голямо влияние. И чрез този начин ще се опитаме да помогнем на нашите партньори за върховенството на закона, <clears throat> което е важно за тяхното бъдещо развитие – а пък за платформите, да. Напълно съм съгласен с господин Месери, че Не можем чисто и просто да оставим платформите да работят автоматично. Трябва да се прави постоянен преглед на реализацията на годишната индикативна програма. Мислим също така, за това. Дали някои от платформите трябва да бъдат извадени от програмата и някои нови програми да се включат там. Всъщност това зависи от ефективността. От гледна точка на правовата държава, платформите свършиха работа, но може би има и по-ефективни начина да се работи по този въпрос на двустранна основа. Това всъщност са въпроси, които обсъждат държавите членки и ще направят конкретни предложения. Но не бива в никакъв случай да изоставим проблема с правовата държава. Другият въпрос е ролята на гражданското общество – това за нас е, бих казал, най-голямото ни притеснение. Като имаме предвид опита в Централна Европа и в Балтика, знаем колко е важно гражданското общество за засилване на комуникациите между правителството и реализация на реформи, което е трудно в някои случаи. Затова е изключително важно да се помогне за разширяване на ролята на гражданското общество. Имаме съответни разпоредби в споразуменията за партньорство с Казахстан и споразумението за сътрудничество и търсим начини за увеличение на ролята на гражданското общество при реализацията на тези споразумения. Така че съм напълно съгласен с вас, госпожо председател че там, където ролята на гражданското общество намалява, опасностите се увеличават. Благодаря. Първо на преводачите, благодаря на нашите гости. Благодаря, че участвахте в нашия дебат. Благодаря. Uh, meeting at uh, 3 o'clock, but in another meeting room, so please check your... Заседанието ни се в 3 часа, но в друга зала. Моля ви, проверете си програмата.